14th meeting of the Convention on Biological Diversity. 14-та среща имаме устен въпрос към Европейската комисия. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Е, е, същия въпрос, устен въпрос към съвета, начало на гласуването. And it is adopted. Край на гласуването, приема се. Now we are voting on the general budget of the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 и край на гласуването. Приема се документът. Бюджетната процедура за 2019 година и измененията. Okay, so I will read only the last two numbers. Последните две числа започвам на 52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 въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, проверка на 65. It's closed. И край на гласуването. Приема се. 61 in favor. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, проверка на 63-то.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 Още само едно досие има за гласуване, а именно за е, допълване на законодателството във връзка с е, Великобритания. Имаме списък с е, изменение четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, моля да проверим това. Гласувайте. It is adopted. Seven in favor. Седем за, против, въздържали се, отхвърля се Едно за, против, въздържали се, отхвърля се Две. за, против, въздържали се, отхвърля се Три за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателно крайно гласуване. Моля гласувайте. И край на гласуването. Документа се приема. С това приключваме гласуването. Благодаря. the advisors would like to advise us? Thank you. So our next item is transparency and... Сега следващата точка е прозрачност и устойчивост на оценката на риска на Европейския съюз в хранителната верига. Госпожа Зомер е проектодокладчик. Заповядайте, имате думата. Благодаря. Госпожо председател, пет години чакаме комисията да ни да ни каже дали ще се реформира основното законодателство в областта на храните. И затова все още всъщност е, действа законодателството от преди много години. През 2017 година проведохме а, дискусии на кръгла маса с генерална дирекция Санте и с а, депутати от различни групи, с неправителствени организации, представители на продоволствения сектор. Най-различни мнения бяха споделени и наскоро получихме вече предложението на комисията и Едно от нещата, които провокираха това, е, беше именно натиск от страна на самите граждани. Комисията си даде сметка, че е важно да се повиши е, е, увереността, доверието на гражданите в оценките на храните. Та, процеса на консултация ще е, няма как да не се проточи, но трябва да се опитаме да, да приемем а, този законодателен акт максимално скоро. Консултациите вече текат, е, те са много открити. И гражданските инициативи показаха, че има много критични, отрицателни настроения по отношение на ползването на глакоцит. 400, над 400 хиляди са подписите в петиция от една страна само, над 1 милион общо. Има редица въпроси, които трябва да се разгледат внимателно тук. Мисля, че комисията следва да е по-обективна. Не може да се, да се е, променя законодателството само защото има възражение по отношение на един пестицид. Има проблеми, свързани с храните в много държави членки, има липса на законодателство в някои области. ЕФС, Европейски орган по безопасност на храните, работи по оценката на продължението на, на комисията и е, те първо предстои да даде становището си за това как може да се подобри законодателството. Комисията обаче не е взела предвид предложенията на ЕФСА в предложението си, така че това не, не съответства на идеята за преработка на законодателството. Мисля, че цялостният подход може да се усъвършенства, може да бъде по-добър, -по но поне ние в парламента, все пак ние създадохме специална комисия по гражданската инициатива, разгледахме различните варианти, разгледахме е, проблемите, които, които се вярва, че съществуват. Комисията изглежда също също не, изглежда не, не, не, няма, няма намерение да се допита до нашата парламентарна комисия. Да, знаете, че е, влизаме в режим на в предизборен режим, по-трудно ще ни бъде да, да си сътрудничим с комисията в този период, защото няма да има много време. Доста хора казаха, че вече изтъкнаха, че само няколко месеца е, ефективна работа ни остават законодателно. Та, така, при Изглежда, че и съветът не е очаквал тази инициатива сега да дойде, но изглежда, че се стреми да излезе с позиция до ноември. Тоест, триалога се очаква да бъде а, декември, а януари трябва да го приключим, за да се приеме законодателството. Така че трябва да, да гледаме да да законодателството да влезе в пленарна зала през март. Освен това, нали сме изправени пред заплахите, свързани с Брексит. Да не бива да протакаме. Трябва обаче да разберем какво точно се опитва да постигне комисията. Мисля, че е съмнителен подход и да не изпускаме от поглед спешността на, на това досие. Процедурните въпроси, процедурните аспекти на предложението също имат въздействие върху а, същината му, на съдържанието му по същество, така че не бива да, да ги пропускаме и тях. Има някои много, много широко мащаб, много, много мащабни, много големи промени, които се въвеждат. Въпроса с публикуването на, на, на, на, на вноса, износа и на количествата, какво значение ще има това за, за отраслите. А, също има и последици за бюджета на ЕФС, Европейския орган по безопасност на храните. Финансовия модел не е достатъчно ясно разписан, трябва да има гаранции за а, участието на, на, на, на ЕФСА в, а, в процесите на, на процеса на консултация. Но, разбира се, предстоят ни избори. Това е допълнително осложнява нещата и не знам дали комисията това, това го е взела предвид. Сега по основния текст, по съществото на текста. Да, вярно, вярно е, агенцията може, че има, има какво да се желая повече. Тя действително редовно публикува информация, но не е задължена да го прави регламент от 2001 година за достъп до документи и прозрачност. Това се предвижда, а комисията тук предвижда доста сериозна промяна по отношение на крайните срокове за публикуване на резултатите от изследванията. Ако погледнете, ако се запознаете с съдържанието, свързано с консултациите, които ще се провеждат, съвсем нормално може да се информацията, която ще се публикува, тя може да се ползва и от е, на различни трети страни и, и, и да се е, да използват в своя собствена полза и да, да, да увеличат е, конкурентната си преднина. Свободния достъп до, до а, е, а, наша научна информация. А, също така ще се съдържа информация и за а, самите изделия, които ще могат лесно да се, да се копират а, е, на други пазари и да се подправят. Така че последиците са много, нещата са много по-сложни, отколкото бихме по-сложни и не разполагаме в момента с достатъчно време. Разбира се, че е важно научните становища на агенцията да се публикуват, да са публично достояние, но нека да ви, да, да ви кажа още нещо – Агенцията по лекарствата. Има такъв прецедент в случаи, в които не се публикуват редовни оценки. Мисля, че е много важно оценката на риска обаче и, и, и управлението на риска да са по-прозрачни. Ето там нещата трябва да са да имат задължителен характер. Държавите членки трябва да са задължени да изпращат на комисията протоколи от заседанията на съответните си комитети. Защото тогава, когато се вземат решения от държави членки по политически, а не материални съображения, това трябва да е ясно, защото това не, не е приемливо. Има много интереси, конфликтни интереси, хранителни изгледия, геномодифицирани организми, добавки, Тоест, преплитат се много-много сектори, които ще е, се опитат да, да, да теглят чергата към себе си по време на, на, на консултациите. И за това наистина трябва да отделим достатъчно време за, консулта... за консултациите. Трябва да се продължи процеса на консултации. Трябва да се, да се възползваме от опита си. И не бива да стесняваме набора от експерти които да бъдат представени и, и чието становища да се вземат предвид. Предложението на комисията, според мен, не съответства на, на, на, на, на предназначението си. Всяка държава членка трябва да, да предостави 12 специалисти в дадена област изследователи. Това не е реалистично за по-малки страни, например. Да не говорим, че това ще доведе за допълнителна бюрократична тежест. Така че този обмен на, на, на експертни становища трябва много внимателно да се, да се урегулира, трябва да се гарантира, че няма политическо въздействие държавите членки. А, мисля, че трябва да могат да номинират експерти, но не бива да са, да, да са задължени. И също мисля, че в крайна сметка решението трябва да, да, да се вземе а, от а, самата ЕФСА. И така, в заключение, 63 изменения съм внесла предложение за изменение. 11 септември е крайния срок за изменение. Предполагам, че колегите ще внесат допълнителни предложения. Знам, че няма много време, но сме притиснати. Има вече някои изменения от други а, комисии, някои от групите също така, така често имат различни мнения. И това е нормално да се очаква. От Юри и Агри са поступили почти е, еднакви, идентични изменения. Не сме получили обаче обосновки. И не, не става ясно, не става много ясно на какво почиват, на каква логика почиват тези предложения за изменения. Има изменения, които са свързани с участието на публичния и сектор в преговорите, в консултациите, както и екологичните организации, също така от друга страна. Въпросите, с които се занимаваме в този документ, не са свързани само с околната среда, те засягат много други теми също така. Искам да призова колегите да се концентрират върху същината на предложението на комисията. Ако има допълнителни предложения за изменения на основния регламент за храните, те трябва да са съсредоточени върху основното. Важно е да има система за ранно предупреждение, важно е да имаме един последователен подход, който, който да е и дълготраен. Защото ако подхода ни не е, не е последователен, нищо няма да, да, няма да можем да се е, разберем и с съвета. по изискванията за прозрачност. Много от документите ще трябва да бъдат публично достояние. Тези изменения също ще отнемат доста време и е, това застрашава успешното приключване на цялото досие. Това е просто най-лошото, което може да се случи преди изборите. Да не успеем да, да прокараме този законодателен акт Така че нямаме много време е, и е, трябва, трябва да побързаме, да направим всичко възможно да, да приемем това предложение, защото то е в е, интерес на нашите граждани, повишава се и прозрачността в Съюза. Благодаря. Председателката, благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в Сянка. Имайте предвид времето. Опитайте се да не говорите прекомерно дълго. Тук също има дълъг списък от желаящи да се изкажат. Господин Парч, първ има думата. Нека да благодаря преди всичко на докладчика за отличната работа. Няма да ви очудя, като кажа, че съм съгласен почти за всичко казано от нея критик на комисията доста съм раздразен от това, което е направила комисията с тези публични консултации и допитвания и това е подигравка с нашата комисия. И е, наистина е, ще ни трябва доста време, за да коригираме всички пропуски и грешки. Е, през 2014 година е, при инвазивните видове е, ви е известна ситуацията. Радвам се, че докладчика е включил и а, а, възможности за а, гарантиране на по-голяма независимост. Споделя мнението и във връзка с по-голяма прозрачност при управление на риска публикуване на протоколите, на резултатите на работата. Всичко това аз поделям и подкрепям. Комисията беше обещала да гарантира най-голяма прозрачност при оценка на риска в хранителната верига, но аз сериозно се съмнявам, че пътищата, които тя предлага, ще доведат до успех. Не виждам защо трябва да се подменят списъците по секторното законодателство, които да не се публикуват, да се обнародват. И мога да си представя а, дискусиите по това какво е водещ а, обществен интерес и кои информации са потенциално поверителни, дали да бъдат включени или не в списъка. Сред този вид информация Комисията беше включила някои много важни видове данни за здравето на хората и в сферата на растителната защита. А всъщност този акт, законодателен акт, който трябва да гарантира по-голяма прозрачност, прави крачка назад ако а, тази а, процедура трябва да се спазва, а, процедура, пред която сме изправени от комисията, без да имаме достатъчно време, а, включително и за осъществяване на оценка на въздействието. Трябва да се подготви хоризонтален списък на информацията, така че разкриването е, като се има предвид, че разкриването на някой от данните е, може да накърни обществения интерес. Е, в противен случай ще стигнем до по-слаба прозрачност от сегашното положение. Докладчика спомена и за промяна на процедурата, така че системата на разкриване на информация да не накърнява правата на гражданите, право на достъп до информация и да не се блокират усилията по посока на иновациите на промишлеността. Ще трябва доста да поработим по тези теми. Това няма да е лесно. По член 27 връзка с прозрачността на процедурата за оценка на риска и интересите на заявителите. Разбира се, трябва да коригираме този проект за текст, защото има риск да се накърни интересите на тези е, лица във връзка с достъпа до информация. Комисията наистина ни предлага една едно скълъпено предложение и ще трябва да обсъдим въпроса с разкриване на информацията с или без предварително съгласие на индустрията. Да видим и какви права използва Европейската агенция за лекарствата. Е, тези, които искат достъп до тази информация, трябва е, да спазват изискванията. Е, имаме и положителни коментари би следвало да се посочи, че тази информация няма да се използва без да се спазва принципа на предпазливост и тези данни е, няма да се използват е, неправомерно, е, за да се пуснат на пазара рискови вещества. по кои елементи а, е, а, отправила предупреждения. Благодаря ви. Да. Ако обичате, макар и да се докладчици в сянка, не говорете повече от две минути. Следващи изказващ се. Заповядайте, имате думата господин Герике. Благодаря. Благодаря на докладчицата за доклада. Докладът е изчерпателен и ние сме длъжни да действаме. Това е задължение спрямо потребителите, за да може всичко да може да се подложи на проверка. Истината е, че многонационалните компании трябва е, да се подчинят на изискването за прозрачност и да не се опитват да затрудняват проверките. Естествено, че потребителя не може сам да проверява. Потребителя не може да знае дали някои условия са изпълнени или не – Агенцията трябваше да проучи изключително много въпроси. Проверките бяха доста задълбочени, но както вие сами казахте, сроковете не винаги бяха достатъчно дълги. Отговаря ли това в достатъчна степен на нуждите? Говорим за хранителни продукти, говорим за защита на живота на хората, Смятам, че нашата политика трябва да бъде последователна и аз е, мога само да подкрепя това, което вие казахте, госпожо Зомер. Разбира се, че е, трябва е, да дадем възможност политиката да бъде по-качествена и за да може всеки да получава по-точна информация. Председателката, благодаря. Господин Хослинг има думата. Благодаря. Тук сме изправени пред предложение на комисията, което в началото ни зарадва. Казахме си, засилва се прозрачността. Всичко по глифозата беше повече от необходимо. Така че въпросът за отговорността гражданите е, ни дадоха да разберем, че не можем да продължим както до сега, особено е, във връзка с глифозата. Но, когато навлезем в подробностите, сме разочаровани. Виждаме се какви са препятствията, какво буди недоверие. Е ли това предложение напредък? или е, не или по-скоро връщане назад в някои държави. Можем само да съжаляваме за това. А, ние е, всички бързаме, всички сме под натиска на времето, но защо комисията не ни отпусне още няколко дни? Защо трябва толкова бързо да поручим това предложение? Е, добре, е, както и преди, е, можем да направим, да направим някакъв опит да постигнем успех, но все пак трябва да се постигне по-голяма прозрачност, да не се крием зад търговската тайна. В противен случай ще се отнеса критично към това предложение на комисията. Това, което ми се струва е, хубаво е, е да има обществен регистр, е, автоматично обнародване на данните, но говорим за данни в брутно състояние от становищата на ЕФСА. Това е хубаво, но ако прочетем по-внимателно текста, виждаме, че тази култура на тайната продължава и че всъщност е, е, прозрачността, която комисията беше съобщила, не е същинска прозрачност. Можем да я оборим по много точки, трябва да бъдем бдителни. Предложенията на комисията трябва да бъде променено последните точки. Първо, информационният списък, който трябва да бъде обнародван е, трябва ли комисията е, да ги съхранява. Трябва да се каже кои данни трябва да останат тайна и че това трябва да се обоснове. Добре, е, как да се обоснове, е, как да се прецени интереса и възможността за това информацията да стане обществено достояние. Трябва да има възможност за информиране, това е безспорно но трябва да се е, предвиди и е, регламент, по силата на който е, да се посочи, че това не трябва да противоречи на член 93 от Конвенцията от РУС. В края на краищата достъпа на гражданите до документите по-скоро се ограничава, не се подобрява. Както и госпожа Зомер посочи, някои неща не са достатъчно точни. Искам да задам въпрос по представителите на производителите. Защо парламента да няма представители в управителния съвет на Европейската агенция за храните? И да не бъде само един, да има поне двама представители. По въпроса за учените. Госпожа Зомер иска държавите членки да могат да назначават експерти, докато ние предпочитаме да има публично съобщение за представяне на кандидатури, да бъдат поканени желащите да кандидатстват. Всичко това трябва да се доизясни но това зависи от степента на съгласие между различните политически групи в парламента. И е, за това би било добре, ако комисията отстрани всички юридически неясни точки. Е, в противен случай ще ни бъде трудно да постигнем резултат преди края на мандата ни. Радвам се на това сътрудничество с комисията. Публичност да. По принцип това е нещо по-добро, по-прозрачно, но, но трябва да внимаваме е, дали с другата ръка не предоставяме голяма тайна на производителите. Председателката благодаря. Следващи изказващ се. Съобразно обяснителния меморандум, Европейската комисия иска е, процеса на оценка на риска в Европейския съюз да стане по-прозрачен. Но това е голяма хапка е, е, и никак не е лесно на пръв поглед. Ако погледнем по-внимателно съдържанието на доклада, виждаме, че ако това се запази с новите правила, процесът става по-непрозрачен, отколкото е сега и ще посоча няколко примера по-голямата част от списъка трябва да бъде заменен. И съдържанието на списъка не трябва да бъде поверително. Сега се предлага този списък да се замени с други списъци на информация, които могат да бъдат потребителни, ако се смята, че се накърнява търговската тайна. Имам въпрос към комисията. Ако целта ви е да подобрите прозрачността, защо настоящия списък с информация да не се разглежда като поверителен. Смятате ли, че ако е, е, запазим този списък, е, ще се засили прозрачността? Има и в втора разпоредба съобщаването на научни данни съобразно раз, разрешение не трябва да вреди на интелектуална собственост, която е вече е учредена върху тяхното съдържание. Е, защо Европейската комисия по член 38 създава ново основание за отказ на е, съобщаването на тази информация възоснова на защитата на интелектуалната собственост? Това е основанието за да се откаже достъп до тази информация. Няма да е, говоря допълнително е, за поверителността, за това, за което вече говориха колегите. Имам въпрос към комисията. Ако искате по-голяма прозрачност, защо е, включвате точка от преамбюла 36А? По този начин поставяте под въпрос достъпа до документи, в предложението говорим за активно отваряне на достъпа към информация и парламента по никакъв начин не иска да ограничава правото на достъп до документи. И накрая по проекто доклада на госпожа Зомер. Тя съдържа много положителни елементи, но най-важното за мен е, че целият проекто доклад е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 ясно възражение срещу публикуването на научни данни едва след като агенцията е съобщала своето становище. Според мен е, това върви срещу е, възможността за прозрачност. Независими учени не могат да подложат на контрол е, преди да получат разрешение и преди ЕФСА да обнародва своето становище. Мисля, че трябва да има възможност за независимо независимо научно изследване преди агенцията да обнародва своето становище? Е, това са въпросите ми и очаквам отговорите. Е, председателката благодаря. Господин Педочини. Грация, президента. Благодаря, госпожо председател. Ние също е, се радваме на това е, предложение. Да, доста беше е, обсъждано положението с глифозата. И за това приветстваме предложение да се реформира тази област. Но тъй като това е доста чувствителна тема за всички наши съграждани, не трябва да поемаме никакъв риск. И не трябва планината да ражда мишка. Ние се нуждаем от конкретни резултати. Резултати, които да са на висотата на нашите очаквания и да не бъдат оспорвани след някоя друга година. Така че се питам, кои резултати в крайна сметка ще се обнародват защото а, няма никакви граници на искането за поверителност. А, индустриалците могат да поискат пълна поверителност по отношение на данните. И всички тези ограничения в крайна сметка ограничават прозрачността. Що се отнася до управителния съвет на органа за безопасност на храните, определенето на изпълнителния директор, членовете на научния комитет, не само на експертите. Питам се как това няма да окаже влияние върху независимия характер на научната дейност. С това ново предложение броя на лицата трябва да бъде увеличен, увеличен и съм съгласен с колегата от групата на зелените. Поне двама представители на Европейския парламент трябва да бъдат включени. Така че за нас е изключително важно да разберем какви са предложенията на държавите членки, които се взимат при закрити врати. Няколко думи и за бюджета на Европейския орган за безопасност на храните. Ние сме за подобряване на процедурите за оценка на риска, за прозрачност, така че съответно и бюджета трябва да бъде съобразен с това. В противен случай това ще си остане една мечта. Благодаря ви много. Давам думата сега на госпожа Юсо Благодаря много, госпожо председател. Не разполагам с много време. Ще бъда кратка. Ще започна с поздравление за госпожа Зомер. Наистина съм съгласна с нея и това често е факт. Един а, коментар от общ характер. А, да, ако на инициатива а, би е, следвало, ако беше по-амбициозна, да е, се насочи към изменение на регламент 78. Също така мрежите за предобращение, много други въпроси също подлежат на обсъждане. По-значителна реформа не може да бъде оставена като наследство на следващия парламент. Така че гражданската инициатива по глифосата и рести на промишлеността в сферата на науката са важни проблеми и тук се свива политическия обхват е, трябва да се подобри управлението, мерките за прозрачност, е, резултатността. Съгласни сме по всичко това. Но зад е, това не трябва да забравяме Монсанто, глифозата, финансовите аспекти. Трябва да се предвиде по-добра координация между държавите членки – и да се изготви една обща комуникационна стратегия. Що се отнася до отделните членове, ще посоча само, що се отнася до казаното за НПО и други субекти. Жалко е, че няма представители на големите дистрибуторски фирми, които също са част от тази верига. 12 експерти от държава членка, да, трябва агенцията да бъде по-ефективна в своята дейност, а не да остане само административен орган. И в заключение има положителни елементи, но не е достатъчно амбициозно е това предложението то има само реформиращ характер. Също така би трябвало да се засегне и комуникацията. Тук сега трябва да бъде по-активна. Да се изготвят критерии, свързани с безопасността на храните Така че това би позволило правилно да се информират потребителите и да се избегне фалшивата информация. Наистина времето е много кратко и смятам, че е по-добре да няма предложение, отколкото то да не е добро. Благодаря. Господин Омаржи. Благодаря, госпожо председател. Ние смятаме, че процедурите за разрешаване на ГМО, на пестицидите и на глифосата са санитарни скандали. А към тези скандали се добавят и демократични скандали. И всъщност именно с такава ситуация се сблъскваме в момента. А, има една историческа тенденция на Европейска комисия, която е да пренебрегва а, парламента. И има тенденция в нашия парламент да играе ролята на смешник и по време на скандала с глифосата а, се взе решение за сформиране на комисия по пестицидите. Аз работя в тази комисия. Ние работим за по-голяма прозрачност, по-малко тайни по това да се прекъсне връзката между Европейската комисия и лобитата и за извършване на много сериозна работа по темата за пестицидите. А сега комисията идва и ни издърпва чергата под краката с едно толкова подложено на критики предложение ни това, което ще кажа днес след обед в комисията на пестицидите, че трябва или да се разпусне тази комисия, или а, не извършва своята работа нашата комисия а, по предложенията на комисията. Но не можем да продължим по този начин. Ако продължаваме така, ще дадете право на всички тези, които смятат, че Европейската комисия пренебрегва нашия парламент. Ще видите, че под обвивката на желание за по-голяма прозрачност, в крайна сметка целта е да се постигне по-малко прозрачност, повече тайни да има. И тук въпросът опира до независимия характер на европейските органи. Въпрос, който не е решен. Надявам се, че бях достатъчно ясен и на последно място ще повторя отново че историята ще покаже е, дали въпроса с глифосада, но и за други е, пестициди ще бъде признат като най- един от най-сериозните е, скандали в тази област в Европа. А ние имаме дълг и отговорност да кажем на гражданите, че те не са защитени, че има връзка с лобитата. И ако ние сме контравласт, трябва позицията на парламента да бъде силна и на първо място да гарантира спазване на демокрацията, защото в момента това е демократичен фарс. Благодаря много, господин Лавия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за нейната работа. Споделям това, което тя е изложила като притеснение, най-вече кратките срокове, изисквани от комисията за приключване на темата по това досие. Нуждае се това предложение от значително подобряване и ще се спра на два основни елемента. Управление на а, запазената информация, така наречена, и тъй като трябва да се увеличи прозрачността, не трябва обаче да се е, намалява конкурентоспособността и да се разпространява поверителна информация. В такъв случай предприятията ще си оттеглят а, е, сиетата. Още един елемент, който искам да подчертая – тези механизми няма да позволят е, да се подобри прозрачността. И това е очевидно. Да речем, дадено вещество становище за производните трасинанични. Това са а, хранителни добавки, използвани в продължение на десетилетия без специал, без някакви вредни последствия, но ЕФСА посочи, даде становище, предадено на съответните органи държавите членки, посочващи опасностите от тези хранителни добавки. Но когато не може да се създаде синтетично, естествено вещество, Тоест един и същи е молекулния състав, но а, не и а, свойствата. В крайна сметка това не е резултат, който е защита на гражданите. А тук органа за безопасност на храните използва вещества със същата структура, но не абсолютно същите. Не по този начин ще се защитават е, ще се гарантира безопасността е, на европейските граждани. Ще приемем ли подобни грешки? Така че се обръщам и към комисията, и към за отговор по тези въпроси. Е, управляване на риска, но трябва да разполагаме и с прецизна информация. В противен случай от пазара ще и бъдат теглени някои вещества и в крайна сметка ЕФСА ще бъде инструмент за управление на пазарите. Следващия оратор си благодаря, госпожо председател. Някои колеги подчертаха тук важността на резултата от това предложение, вързано с изборите, европейските избори. Наистина храната, храните са ключов елемент за безопасността на гражданите. И тук комисията казва, ще увеличим прозрачността, но в текста виждам, както и в предложението на докладчика, всъщност едно отстъпление – Два примера ще дам. Вие предлагате разкриване на информацията след научно становище на все, а не преди това. А целта е да има достъп до данните преди това научно становище е, на Европейския орган. И преди а, това и държавите членки и комисията са имали достъп до поверителна информация, а вие сега премахвате това. А, по отношение на глифосат се изискваха допълнителни проучвания и вие казвате, че само ЕФСА трябва да поиска това. Но не, това би трябвало и парламента, и държавите членки, и комисията да поемат инициативата за такива изследвания. А когато ми говорите за поверителна информация, за каква информация става дума? Става дума за достъп до проучвания, свързани с здравето и околната среда. Какво поверително има в тази информация? В крайна сметка вас ви манипулират. ЕСА не ни даде 74 изследвания, а, които всъщност са публикувани от СЗО по отношение на глифосата. Това нормално ли е според вас? Какво е поверителността? Но тъй като дострелците и техните адвокати казват, че това е поверителен характер, трябва да си дадем сметка как стоят реално нещата. Наистина трябва да се направи това разграничение между тези, които оценяват риска и тези, които управляват риска. ЕФСА е за предоставяне на консултации в тази област. По отношение на увеличаване на бюджета, аз съм за. Но по отношение на независимостта на експертите, предоставянето на данните, не може винаги да говорите за поверителност на тези данни аз като научен работник трябва да имам достъп до тази информация. Ако искаме да вървим напред, трябва ясно да посочим на европейските граждани, че парламентът е взискателен а, по отношение на прозрачността. Да, госпожа Зомер казва, че отчетите, становищата трябва да бъдат предоставени. Това е добре, но в текста има още много неща, които трябва да бъдат е, подобрени. А, колкото повече говорим за прозрачност, а, е, толкова по-малко се гарантира тя. Трябва да помислим за избирателите си. Благодаря ви. Äh, Благодаря. Два коментара имам. Е, да, докладчика ясно изрази нашата позиция, но имам и лично мнение по една гражданска инициатива. От политическа гледна точка малко съмнително стоят нещата. Имаше значителна подкрепа от една държава членка – и когато се е, гласува тази гражданска инициатива, не си дадохме сметка какво е, реално означава това. А сега би следвало да приемем резултатите, но е, при такава доминираща роля има за какво да си задаваме въпроси. Да, разбира се, че сред индустриалците, както и в парламента, има различни становища и мнения. В едно мое предложение, проекто становище за комисия Агри, предвиждаме, предлагам включването на депутати в управителния съвет – и можем да стигнем дори до 4 или 5 има или петима представители. И още е, нещо. Е, член 32 е съгласно е, този проект, това предложение. Това е отлагане на отговорността, прехвърлянето на тази отговорност върху европейския данакоплатец. И има възможност за изискване на проверки. Ако комисията поръча такива проучвания, е, може би те трябва да се заплатят от европейския бюджет, но не е много ясно посочено е, кой ще поеме тези разходи. Аз бих предложила да се заличи този текст, но комисията вероятно ще може да внесе повече яснота. При подобно а, е, искане за а, проучвания. Благодаря ви много. Има ли някой друг желаеш да вземе отношение? Давам думата на ЕФСА. И след това комисията. Благодаря, госпожо председател. Сега, как изглеждат нещата от гледна точка на ЕФСА? Предложението на комисията в голяма степен подкрепя нашата инициатива за една по-отворена ЕФСА, която преследваме от няколко години. Така че сме благодарни за тази инициатива на комисията, за това предложение на комисията. Голяма а, крачка напред по пътя към прозрачността ще бъде това, защото ЕФСА ще има правото и задължението да публикува необработени данни в големи мащаби. Тоест право и задължение, както и финансовите средства за изпълнение на това. Така че по своя инициатива да, да публикува необработени данни в даден момент. Да, това се обсъжда, давам си сметка. Това не от нас зависи в момента, но науката трябва да, да, да бъде обект на проверка, на преразглеждане и за това така ще има възможност за всеки, който иска да провери нашите данни и заключения да го направи. Това е не само стъпка напред по пътя на прозрачността, това също ще даде и повече яснота на самата ЕФСА за това докъде можем да стигнем и докъде трябва да стигнем с публикуването, оповестяването. В момента нещата са доста объркани. Понякога се налага да чакаме съда да определи а, правилата за това докъде можем да стигнем с нашата прозрачност. Затова би било полезно, ако имаме една ясна а, правна рамка за това какво трябва да се защитава и какво трябва да се публикува. Тоест това би ни дало, дало предвидимост за това как да боравиме с данни от свързани с лицата, които изпращат допитвания до нас. След това експертите в постоянния съвет, както и експертния състав. Държавите членки биха могли да, да имат а, определени права в определението на, на, на а, експерти. Няма нищо против това, стига те да са а, установени авторитети в областта. За нас не е, е важно дали номинацията ще идва от държавите членки или самата ЕФСА или, или нещо по средата. Най-важното за нас е при нас да, са, да, да разполагаме с най-добрите и учени, които да са независими. после. Друг е, важен въпрос, друга важна стъпка напред е, е е възнаграждението на, на съответни звена, които номинират или, или командироват а, а, експерти. С, с това изменение наистина държавите членки ще могат спокойно да предоставят най-добрите си експерти, без да се притеснява, че това не е компенсирано, не е обещатено. Така че за нас всичко това е много сериозна стъпка напред към една по-отворена и прозрачна ЕФСЕ. Има обаче едно но. Всичко това може да стане със съответните финанси. Най-лошото, което може да се случи е парламента и съвета да стигнат до, с, до споразумение и след това, след преговорите за многогодишната финансова рамка, да, да няма пари за това. Призовавам ви да не допускате това да се случва. В никакъв случай. Защото, но ако са осигурени ресурсите, финансите, както са, се описват в предложението на комисията, тогава всичко би било чудесно. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Юлика от комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Зомер за всички положени усилия. И то в много кратки срокове, както казахте. Е, благодаря ви, че давахте възможност на това продължение да, да, да бъде да се приеме в рамките на този законодателен мандат, това мандат на парламента. Е, много пъти е, се е казвало и от страна на нашия комисар, нашия комисар какво цели това. Това е общото законодателство за храните. Е, извършили сме задълбочени проучвания на, на, на сега съществуващото законодателство. Допитвали сме се, допитали сме се до множество заинтересовани страни различни етапи и бе установено, че принципите, основните принципи на това законодателство са все още, все още действат и се прилагат успешно. Не сме не сме стигали до заключение, че има нужда от пълна реформа в областта. За това сме, именно за това сме решили е, да подходим с такива целенасочени изменения. Да, едно от съображенията беше и инициативата, е, е, гражданската инициатива е, за гликосата, но е, това като цяло, като цяло има все повече обществен натиск и очакване за повече а, прозрачност. Хората искат да знаят как се, как се провежда оценката на риска, искат да имат възможност да, да имат пълна информация, максимално пълна информация за това какво става. А, да, има аспекти, които проистичат от граждански инициатива и е, това е, е укрепването на прозрачността на процеса на оценка на риска и дългосрачната устойчивост на, на нашата система. Най-вече във връзка с Европейския орган по безопасност на храните. Опитали сме се да подходим към тези е, отделни аспекти максимално амбициозно – Още веднъж, повече прозрачност. Начина по който сме предвидели мерките, целта трябва съвсем ясно да е, че преследваме повече прозрачност. И трябва да погледнем защо някои от вас смятат, че така се постига по-малко прозрачност. Значи, определено целта ни е повече прозрачност. Се повишава се доверието също така в работата на ЕФСА и се изпраща едно послание, че ЕФСА носи отговорност пред, граници, пред гражданите, което е сериозна, сериозна новост. И кои са основните неща в предложението? Оповестяването по собствена инициатива на изследвания и данни. Както току-що каза представителя на, на ЕФСА, това е един много полезен инструмент на ранните етапи на процеса на оценката на риска. Това дава възможност на заинтересованите страни да, да разберат какво става в процеса на оценка на риска. Ние смятаме, че това ранно оповестяване е от огромно значение. Така се осигурява максимална прозрачност е и възможност за обществен контрол – Предвидели сме и обществени допитвания, консултации по изследванията. Всичките тези нови инструменти имат за цел да, да гарантират максимално количество научни сведения, до които да има достъп до ЕФСА и също да се осигури да се постигне по-високо доверие от потребителите. А защо комисията е решила да използва позитивни, положителни списъци и информация, които които биха могли да се считат за, за поверителни. Разбира се, е, едно досие съдържа стотици, ако не хиляди примери. Ние сме последвали, е, последвали пример, е, който се ползва практиката в медицин, в областта на лекарствата. Някой спомена това. Ако се каже, ако се заяви, че дадена информация може да представлява търговска тайна, тогава се, се, се предоставя изключение. Това е единственото което е необходимо да се направи. Нищо повече. Та, мисля, че подходът е доста практичен, Тези, които смятат, че дадена информация трябва да е поверителна, това ще трябва обаче да обяснят как оповестяването на тази информация би им навредила. А в същото време искам да, да подчертая, че а, това по никакъв начин не засяга а, достъпа на граждани до, до, до документи. Това е съвсем, това е съвсем а, Друго нещо, това не се засяга. Друго нещо, което не се засяга е са правилата по Архуската конвенция. Нищо не сме променили там. Искам да е ясно, че това е намерението. Да, опитали сме се действително. Наистина да, трябва да постигнем консенсус между всички заинтересовани страни. Стопанския сектор ще се, се притеснява нормално за, за, за тяхната и интелектуална собственост и, и, и така нататък. Искам да ви уверя обаче, че съществуващите права на интелектуална собственост това, там нищо не се, не се променя. И няма, как да, няма да бъдат нарушени тези права. Е, защо не се обяснява как ще стане това. съвсем ясно са обяснени условията. Те са, именно са, че съответните разпоредби е, се, се отнасят до практическото прилагане на законодателството. Хора, които искам да достъп до такава информация, с други думи, ще трябва да се съобразяват с определени ограничения, с именно тези ограничения. Предложението също така дава възможност ФС да подпомага на, на на лица, подаващи заявления за информация, да, да оформят своите заявления. А, не казваме, че ЕФСА трябва да бъде в съавторство а, с а, съответните заявители, но знаем, че малки и средни предприятия имат нужда от, от консултации на този етап. Още веднъж смятаме, че трябва да се гарантира тук максимална прозрачност. Кой с кого се е срещал и се е консултирал. Това е много важен принцип, за да може изобщо да се предоставя такава информация после проверките или изследванията за верификация. Както знаете, вече така или иначе FC има такъв капацитет и, и това е от, от основно значение за изпълнение на, на, на целите на, на организацията, на агенцията. Въпреки това, а, смятаме, че може да има изключителни а, особени обстоятелства, тогава, когато се а, е, става въпрос за особено спорен въпрос. А, тогава трябва да се осигурят, да се предоставят гаранции, че, се, че взет предвид максимално широк спектър доказателства и данни. Ето тук комисията може да поиска от ЕФСА да, да, да провере допълнителни верификационни изследвания, т.е. за потвърждаване на предварителните, на първоначалните констатации. После по въпроса за, за финансирането на това, в предложението, разбира се, това са публични средства, но не бива да се смята, че, че обществеността ще плаща и за изследванията по заявка на заявители, на стопански субекти. Тук става въпрос за, за изключителни условия, в, в които от обществен интерес е да се попълват тези празнини в а, научната информация, с която разполагаме. Също така комисията смята, че е полезно, че по тясно свързани ще са държавите членки в процеса на, на на експертите. Изпълнителният директор, това е гарантирано. Колегата от ЕФСА вече очерта основните критерии, които се използват при подбора на експерти. Т.е. доказан авторитет, независимост и така нататък. Изпълнителният директор може, може да, да привлече допълнителни експерти, така че да се гарантира че органът разполага с експертния капацитет за дадена задача. Доста въпроси бяха свързани. Е, имало е много призиви всъщност да се повеличи прозрачността, не само в оценката на риска, но и в управлението на риска. Бих, искал да ви, бих искала да ви припомня, че комисията вече е внесла няколко предложения за промяна на регламента за комитологията, които, които са насочени именно на там. Това е предложение, което е, е вече на разположение на законодателните органи. После информация за риска. Предложението се дава основа за разработването на ефективна стратегия за оповестяване на рисковете – и това не, не засяга само ЕФС Става въпрос за ЕФС, за Комисията за държавите членки. Чето пъти е нещо, което се смята за липса на прозрачност в оценката на риска всъщност представлява е липса на, на, на ефективност в комуникацията на риска, оповестяването на риска. бюджет и ресурси. Мисля, че съвсем ясно е, че такъв амбициозен проект проекта ще е скъп, ще струва скъпо и бюджетните средства са предвидени вече. Тоест цифрите, не, не, не самите средства. Бюджета предстои да се предостави, да. Но разбира се, това е нещо особено важно. Ня, не можем да изпълним предложението. Председателката прекъсва оратора. Едно нещо искам да кажа за взаимодействието между парламентарната ви комисия и това за законодателно предложение. Искам да ви припомня, че е, комисарят ни е поемал ангажимент множество, множество пъти поема ангажимент, че работата на вашата парламентарна комисия, както и на ПЕСТ, ще се взема предвид в всичките ни дейност по изготвяне на нови законодателни предложения. Тоест работата на комисията ПЕСТ не е напразно, напротив, комисията с интерес следи резултатите. връзка с законодателството за фитосанитарната защита. Накрая искам да благодаря на докладчика и на всички за тази възможност. Благодаря. Добре. Да, dank. Докладчицата. Благодаря. Бих искала комисията да вземе отношение по руската конвенция. Това проистича от дискусията и в други парламентарни комисии. Може би и комисията може да се върне на този въпрос. Благодаря ви за този първи обмен на мнения. Беше много интересно. Чух много интересни неща оставам оптимист във връзка с предложенията, които сигурно ще бъдат направени в скоро време. По-оптимистично съм настроена след обмена на мнения, отколкото преди. Председателката, благодаря срока за подаване на изменение 11 септември в 11 часа, а гласуването в комисия ви ще бъде на 12 ноември. Така, пристъпваме към следващата точка. 14-то заседание на страните по Конвенцията за биологично разнообразие, КОП-14. Знаете, че има предложение за резолюция. и Има значителен брой съдокладчици. И сега ще им дам думата или на техните заместници. Госпожа Колин Лаген от името на господин Линс. Госпожо председател, скъпи колеги, е, е, ще ви запозная с мнението на съдокладчика Норберт Линс. КОП-14 проистича от многостранен договор, влязъл в сила на 29 декември 2013 година. Както неколкократно сме подчертавали, е изключително важно да се запази е, биоразнообразието в е, световен план. Заедно с съдокладчетите от другите политически групи смятаме, че трябва да е, е, се приложи стратегическата програма за периода 2011-2020 година, за да се постигнат целите за защита на биологичното разнообразие и за да разполагаме с амбициозна програма за следващия период след 2020 година е както и механизъм за приложение и е, убедителен сценарий за след 2020 година. И за това бихме искали Европейската комисия и държавите членки да продължат усилието си за биологичното разнообразие. Това не е само нашето биологично разнообразие, това е световното биологично разнообразие. Ключовите цели трябва да бъдат постигнати до 2020 година. През декември в Египет ще бъде представен възглед до 2050 година в съответствие с плана за устойчиво развитие до 2030 година и с други мерки. Ето защо е, усилията и постигането на целите от тази конвенция трябва да станат възможни. Необходимо е да предвидим какво ще стане след 2020 година, както беше предвидено в Париж, като гарантираме достатъчно финансиране. В нашето становище ние настояваме на 6 точки, ще се спра на две от тях. Първо настояваме за строга международна рамка за след 2020 година. Необходими са показатели за постижения и инструмента за оценка на последващото наблюдение и за напредъка постигнат по защита защитата на биологичното разнообразие. И за да продължим усилията, е, има основен елемент за ефективността на стратегическата програма до 2050 година, за да се подобри биологичното разнообразие. Настоявам на факта, че е, ние не говорим за нереалистични цели, а за да се придържаме към онова, което е, беше решено в Париж. Е, трябва е, да настояваме за това селското стопанство и горското стопанство да запазват биологичното разнообразие. Те са същностно свързани с това разнообразие, т.е. трябва да подкрепим качествено селско стопанство и горско стопанство, е, които осъществяват приноса за запазването на различните видове и за екосистемите. Тоест, е, искаме договорните страни е, да заложат на устойчиво селско стопанство и горско стопанство, е, които опазват биологичното разнообразие. Благодаря на колегите за чудесното сътрудничество. Господин Балас, благодаря, госпожо председател. Биологичното разнообразие във все по-голяма степен се осъзнава от нашите съграждани. Това беше причина и за политическа криза в Франция преди два дни. Министъра на екологията подаде оставка като е, посочи, че е, глобално е, се наблюдава бездействие. Не само от френското правителство, но и в световен мащаб, което доведе до 93% намаление на броя на птиците, както и значително намаление на насекомите. В навечерието на европейските избори съзнанието на европейските граждани се събужда за тема, която не ги вълнуваше. Е, нещата се променят, днес трябва да действаме. Вярно е, че бяха положени известни усилия. Трябва да е, подчертаем и изобщо да забележим това. И ако трябва да отидем малко по-далеч, Искам да кажа, че съм доста удовлетворен, че почти всички пътища водят в една и съща посока. Това не винаги се отнася за биологичното разнообразие. Понякога има основателни интереси, като например броя на работните места в селското стопанство могат да доведат до резерви. Е, тук има обединение на усилията, които са полезни. Трябва да има предвид, че биологичното разнообразие не е просто една област. Подходът е добър, защото е, е мултидисциплинарен дисциплинарен в известна степен. В заключение искам да кажа, че има нещо, което прави много силно впечатление. Обикновено тези конференции копка са полезни, но обикновено не са. След тях няма никакви действия. Обикновено се поставят цели, обаче не ги преследваме, дори понякога се връщаме назад. Ето защо можем да бъдем обезпокоени, защото след подписването на целите от Айши не е направена реална преценка, за да се разбере до къде сме стигнали. Ето защо е изключително важно днес да има показатели, за да можем да преценим основателността на политиката си. В противен случай ще правим едно и също, създаваме структури, които не можем да преценим и не знаем доколко това, което правим е ефективно. Просто будя тревога по този въпрос, но това, което е хубаво е, че е, хората в световен мащаб все по-голяма степен осъзнават проблема. Така че е, работата върви в правилната посока. Госпожа Вишневска, благодаря, госпожо председател, дами и господа. Е, съхранението на биологичното разнообразие, както в Европейския съюз, така и в целия свят, е, трябва да се разглежда като приоритет. Ето защо това трябва да бъде е, абсолютна величина. Това се отнася за Польша. През 2015 година, когато прилагахме конвенцията и специалната програма за биологичното разнообразие и устойчивостта, бяха прияти заедно с план за действие от 2015 до 2020 година. Новата рамка и стратегията след 2020 година за запазване на биологичното разнообразие трябва да бъдат амбициозна. От само себе си се разбира, че подготвителният процес трябва да бъде насочен на всички, с сериозен ангажимент от страна на всички партньори, на граждански сдружения, на предприятия и така нататък – Целият процес трябва да се основава на научни данни и на следващото глобална оценка. С други думи, трябва да продължаваме да прилагаме целите по конвенцията. Важно е стратегическите цели в новата стратегия за опазване на биологичното разнообразие трябва да бъдат измерими и трябва да сме сигурни, че новите цели се основават на е, цели за устойчиво развитие, както и е, трябва да целят е, постигане на добавена стойност от прилагането на целите на конвенцията. Онова, което е важно на национално ниво за съхранение на биологичното разнообразие е то да бъде включено в различни отрасли. Например, е, енергетика, минно дело, производство, преработка, както и здравето. Биологичното разнообразие трябва да бъде част от всичко това. Трябва е, да изграждаме и по-близки връзки между биологичното разнообразие и промените в климата. Тези две неща трябва да се разглеждат като едно цяло – промените в климата са опасни за биологичното разнообразие, но едновременно с това една качествена конвенция може да ни помогне да възпрепятстваме отрицателни промени в климата. Благодаря. Председателката благодаря. Госпожа Азенкамп има думата. Благодаря, госпожо председател. Темата е изключително важна. Биологичното разнообразие става все по-голям проблем в целия свят. Тъй като положението се влушава непрекъснато, разбираме, че трябва да направим нещо. Прекалено много се съсредоточаваме върху економическия растеж, и е, той обаче обикновено се постига е, за сметка на биологичното разнообразие на флората и фауната. Тук говорим за животновътството в Европейския съюз, както и на други места. Е, начина по който животновътство се извършва в момента се отразява много зле на Америка, Северна и Южна Америка, но също така и в е, Океания, където животните се хранят по различен начин и а, е, значителен процент от водата се използва за на въстото. Това води до недостиг на вода, а, е, до производство на парников и газове и защо се създават е, много проблеми. Ето защо трябва да има същински цялостен план за действие, за да се занимаем с биологичното разнообразие, без никога да, без никога да забравяме начина по който се отглеждат животни. Председателката, благодаря. А, с това изчерпах списъка на изказващите се. Някой друг иска ли да вземе думата? А ако не, госпожа Людо, от името на комисията, имате думата. Thank you very much, Mrs. Chair. Благодаря, госпожо председател. От името на комисията искам да благодаря на Европейския парламент за тази добра проекторезолюция. резолюция ние подкрепяме подготовката за КОП-14. Можем да се съгласим с значителна част от темите, е, подчертани в проекто резолюцията. Съгласни сме от дълбокото безпокойство, че не постигаме целите по КОП-14. Е, намаляването на биоразнообразието се засилва във всички региони на света – ето защо е, трябва да се е, възприеме подготвителен процес за рамката след 2020 година. Трябва да има варианти за засилване на ангажиментите, както и на изпълнението им. Както знаете, в момента с, с е, държавите членки подготвяме заключение на съвета в подготовката на КОП-15. Едновременно с това ние смятаме, че ако държавите членки Миналата седмица те изпратиха съобщение до секретарията по КОП-14. Ние смятаме, че е, трябва с процеса да се постигнат е, цели, които да са измерими които да засилят настоящите цели. Трябва да предвидим механизъм за засилване на изпълнението, включително процес по доброволни ангажименти за е, е, справяне с предизвикателствата по биоразнообразието от всички партньори. В този процес трябва да има масово участие, да има прозрачност, да има широки инициативи. Мисля, че това е обект на съгласие по проекто резолюцията. Очаквам постоянната подкрепа на Европейския парламент в този процес. Благодаря, госпожо председател. Председателката благодаря. Крайният срок за измененията е 5 септември, 11 часа. И ще гласуваме в, през октомври. И така стигаме до следващата точка от дневния ред. А именно общо разискване е предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета за създаване на рамкова програма за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа. Um, so, а, ще е, разгледаме двете точки, 19 и 20 едновременно. Ще се спрем на проекто становищата. Давам думата на господин Бушой. Благодаря, госпожо председател. Хоризонт Европа е, е деветата рамкова програма за научни изследвания. Имаме 20 милиона в повече спрямо хоризонт. Е, и смятаме, че е, за това трябва да подкрепим комисията предвид предходните програми с Хоризонт 20 трябва да се засили конкурентоспособността на Европейския съюз, Европа трябва да поеме водеща роля от предизвикателствата на 21 век, от промените в климата до кръговата економика. Хоризонт 2020 говори за задължения за финансиране но използването на екосистемата все още не води до е, научен, научен прогрес, който води до конкретен резултат за гражданите. С такива програми все още е, сме изправени пред е, известна сложност. По този начин се намалява е, въздействието и скоростта на иновациите в Европейски съюз. Тези програми трябва да бъдат предвидими, прости и, е, госпожо председател, както вече казах, е, тъй като водим е, общи разисквания, ще направя забележки по двете. Аз приветствам структурата от три стълба. Първи – открита наука, второ – промишлена конкурентоспособност и накрая – открити иновации на съвета действията Мари Склодовска Кюри Европейски институт за иновации и технологии. Ние приветстваме продължаването на безлихвени заеми за модел за Европейския съюз, но в хоризонт имаше недостатъци, които бяха определени при вътрешна и външна оценка е, и диалог е, с, с, с законодателите. Виждам е, новости, е, например, понятието мисия, то трябва да бъде дояснено и това е посочено в моите изменения 10 и 11 по регламент. По структурата на програмата има намаление на центровете за върхови постижения спрямо Хоризонт 2020. Тази стругия, е е, структура вече не е включена в структурите е, за върхови постижения, но ние нямаме предвид застаряващото положение, инфекциозните болести, риска от трансгранични епидемии. Аз искам да се засили бюджета на Хоризонт Европа, както и бюджета на здравеопазването. Тези центрове за върхови постижения не дават възможност за постигане на по-малки различия между тези центрове. По изменение 23 имам предвид съставките на стълб 2 при същата пропорционалност, както към Хоризонт 2020, 70% за е, предизвикателствата в обществото и резултат за цялото общество и 30% за промишлена конкурентоспособност. По мисиите в моето становище се предлагат прости, добре финансирани мисии, които се отразяват на обществото, за да могат учените и предприятията да общуват, да бъдат катализатор за инвестициите и накрая да бъдат от полза за гражданите. Ракът е основно предизвикателство за европейските граждани. 70% от гражданите на Европейския съюз искат Европейския съюз да направи нещо повече. И ракът трябва да бъде приоритет за научните изследвания. Това е основната причина за смърти при децата. Тъй като научните изследвания са фрагментирани в областта, само националните планове не могат да постигнат устойчиви резултати сами по себе си и по изменение 7 предлагам първа мисия е, при висока смъртност и дългосрочна заболеваемост при децата, е, като се изкоренят е, педиатричните форми на рак до 2020 година. Сега има центрове за върхови постижения. Нашата комисия е от ключово значение по стълб 2 трябва да се отпуснат 30,7 милиарда. По другите стълбове има други области, които пряко или непряко са свързани с нашата комисия. Намалява се бюджетните средства за здравето. Това не отговаря на настоящите очаквания на гражданите. И за това предвид бюджета аз сложих изменения 13-14, финансирането за здравето да остане както е до сега 9,7%, а не цяло 8,8%. И в приложенията 1, 2 и 3 дигитални решения за здравето и кластър здраве да отиде към кластър цифрова индустрия. Изменение 36 и 35. И а, иначе 38, 39, 42, 43, 44, 46 до 51 от иновации към чисти решения, декарбонизация, за да се запази системата пестициди от малък риск и да се намали смъртността от полимери. Благодаря ви. Очаквам предложения и коментари от колегите и докладчиците в Сянка. И Очаквам да работим съвместно за подобрение на предложението на комисията. Според мен е, то е добро, но може да бъде по-ефективно. Благодаря. Председателката, благодаря. Давам думата на докладчиците в Сянка или на техните заместници. Госпожа Кабезонт е, е заместена. Благодаря, госпожо председател. Представлявам колегата Тимур, който няма възможност да се включи в заседанието днес. Благодаря на госпожи, господин Васой за всичко казано от него и приветствам също така и работата на другите докладчици, докладчиците в Сянка, по-специално представили на комисия ИТРЕ. Тази изследователска програма дава възможност да се подобрят възможностите на Европейския съюз в тази сфера, но тук комисията е положила усилия за увеличаване на бюджета, но с оглед на увеличаването на цените, това увеличение не е достатъчно всеки четвърти проект ще бъде финансиран от тази програма, така че сме, пропускаме много възможности. Би следвало да се завиши а, този бюджет до 100, 120 милиарда. Структурата по стълбове подобрява ефективността, но това пък не е достатъчна революция с оглед на а, сегашните предизвикателства. По втори е, стълб е, може да възникне конкуренция между различни програми е, при търсене на финансиране. И има опасност финансирането да бъде недостатъчно. Така че би следвало да навлезем в по-големи подробности по отделните програми. Съгласна съм с докладчика по това, че социалните и промишлените цели могат да бъдат смесени. И това може да доведе до объркване. Иновациите са сложна проблематика. Европейския съюз има какво да наваксва, но бихме искали да се наблегне на конкретните отрасли. При сегашната програма Хоризонт 2020 година е, програми не трябва да бъдат следи и да заличат при новите програми. Резултатността трябва да бъде разширена, да се обхванат повече региони, те трябва да участват в програмата. Съответно, трябва да се намери механизъм, който да отчита а, по-добрите проекти, не само тези, които а, изтичат от а, центъра. Особено по отношение на някои региони, които а, е, са в по-затруднена ситуация и са по-отдалечени. Така че трябва е, да се наблегне върху този аспект. Що се отнася до клъстерите? Здравеопазването, природните ресурси, борбата с климатичните изменения. Това са основни е, аспекти, особено за нашата комисия. Здравеопазването изисква по-вишено включване в програмите, но не трябва да забравяме, че на първо място са сърдечно-съдовите заболявания в Европейския съюз и това би следвало да намери своето място в програмите. Що се отнася до детските болести, резистентността към микробната резистентност също следва да бъдат засилени. В бюджета на Европейския съюз селското стопанство ще бъде по-слабо субсидирано, така ни се казва но трябва да работим за една устойчива околна среда в бъдеще. Това включва и технологичен напредък, но не трябва да пренебрегваме и социалните науки, хуманитарните науки. Също така трябва да засилим вниманието на човешкия компонент – трябва да оценим и социалните последици на тези програми. Науката трябва да дава отговор на основните предизвикателства пред човечеството, но не трябва да създава а, нова неравнопоставеност. Би следвало да се целят високи резултати, но това трябва да са в интерес на всички граждани. Е, има нужда от е, специфични проучвания, свързани е, с участието на жените в научно-изследователската сфера и иновациите. Благодаря на господин Бушой за неговото становище. Благодаря ви. Thank you very much. Now, uh, Mr. Matthews. Благодаря, господин Матио. Uh, uh, e Благодаря, госпожо председател. ЕКР под, подкрепя общата посока, в която се движи предложението, но както винаги ще дадем а, своята оценка на базата на това дали, доколко ще са в състояние да предоставят висококачествен научен продукт и дали оправдават разходите на, на дъркоплатеца. Също така не трябва да се дублират националните приоритети и, и, и финансиране. Трябва да се по-скоро да се насочим към международния аспект на работата или регионалния поне. Така че на европейския съвет за иновации трябва да допринася за именно европейските иновации, да увеличава участието на, на отраслите от всички области. и да бъде в подкрепа на, на малките и средни предприятия. Аз си давам сметка, че Великобритания ще вече няма да бъде част от Европейския съюз по време на следващата многогодишна финансова рамка. За това а, се радвам, че а, оставя в предложението се оставя се възможност за, за по-нататъчни преговори. Има много хора в Великобритания, които биха искали да има е, известно участие на страната в хоризонта ако това се окаже възможно, международното и транснационалното сътрудничество в науката би следвало да продължи. Също така бихме искали да се постигне баланс между финансиране от бюджета и инструменти за кредити. Така ще се гарантира висококачествена научна дейност и резултати, които да са от полза за всички европейски граждани. Благодаря. Госпожа Рис. Благодаря, госпожо председател. Е, присъединявам се към господин Бушой по всички основни точки. Наистина приоритета е да се гарантира приемствеността между двете рамкови програми Хоризонт 2020 година и следващата Хоризонт Европа. Това е много важно за по-добра видимост на това, което правим. Важно е също така да се запазят критериите за подбор на проектите и финансирането и да се съсредоточи вниманието върху този център здравеопазване. И трябва да се гарантира, както казах, е, приемствеността, но трябва да от друга страна да се сви административния товар е, да се въведат упростени процедури, по-добра координация с другите програми на Европейския съюз. Това ще допринесе до, за по-голяма е, ефективност, е, в крайна сметка Европа ще трябва да финансира е, такива проекти, които имат е, силна висока резултатност. Условията да бъдат записани в договора и използването на получените резултати. Би следвало да се постави ударение ви именно върху този аспект – трябва да се насърчава ефективното осъществяване на иновациите, които се разработват в отговор на предизвикателства, изискващи спешен отговор. И както доктор Бушой подчерта, значението на устойчивото развитие и здравеопазването, напълно подкрепям тези аспекти. Той посочи доста изменения. Сега един деликатен въпрос. Това е бюджетния въпрос. Разбира се, 94 милиарда 20 милиарда повече от предишната програма, но се препоръчаха 220 милиарда. Доста сме далеч от тези суми. Така че това ще подчертаем в нашите изменения. Ще приключа с е, един въпрос. Искам нещо да се изясни. Един технически въпрос. Не знам дали правилно съм ви разбрала да се прехвърлят от здравеопазването към цифровизацията. Това прехвърляне не крие ли рискове да се прехвърлят тези въпроси към един по-общ сектор. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Господин Матей, комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички депутати, които са тук и които се изказаха. Благодаря ви за подкрепата, която приветстваме, разбира се. Много ползотворни дискусии вече сме провеждали с докладчика по редица въпроси. рамките на 3-4 минути искам да ви запозная с това как ние е, гледаме на, на измененията. Ще започна с някои по-общи моменти и после ще се занимая с някои по-детайлни въпроси. Всичките изменения, които са от общ характер, делегирани актове, бюджети и така нататък, Знам, че в крайна сметка нещата ще зависят от финансовите договорености. Всички сме зависими от бюджета, но и това ще зависи от, от изхода на преговорите. Така че по тези въпроси няма как да разговаряме сега. Ще се въздържа. Сега по някои от измененията е експертни срещи може да проведем, за да се изяснят някои а, от по-сложните, по-специализираните неща. Някои неща бяха доста пъти повтаряни. Устойчивостта, разбира се, приветстваме това. Ние предлагаме да не се повтаря това, да не се преповтаря, защото малко се разводнява текст. Някои неща изглеждат твърде предписателни е, и могат на по-натата, по-късен етап да се уредят. Има много чудесни идеи е, в измененията, но понякога те излизат извън извън приложеното поле на, на една рамкова програма за Изследване за развойно-изследователска дейност и иновации. Просто може би мястото ни има точно в членовете на този текст. Някои от измененията пък си имат оценъчен характер, което е нещо, което трябва да избягваме. Малко повече, малко повече за, за... по текста сега, преамбюла на програмата. Ние при... подкрепяме а, това да се постави акцент на последователността и устойчивостта. Отворения достъп – Редица изменения бяха предложени. Ние предлагаме да не се ограничава определението на отворен достъп по отношение на софтуерни протоколи и така нататък. Това е наш. Имаме препоръка и бихме искали да сме да, да, и тук да сме в съответствие с нея. Да, по членовете основния текст, да, приветстваме това да се е, подчертае участието на всички заинтересовани страни и социалното измерение. Това е, е, това е едно, една от основните съставки на, на идеята. Седми член, 11-то изменение, споменават се мисии, някои новости в Хоризонт Европа. Всъщност ние сме още на проучвателен етап. Е, има много интересни идеи. Господин Бушой е, предлага някои много интересни новости, но трябва да се е, прецени в кои области да се предвиждат мисии. Ние знаем къде, са, къде се намират приоритетите ни и това можем да, да разгледаме по-нататък. С Европейския парламент и разбира се държавите членки. въпросите свързани с права на интелектуална собственост, 17, 18, 19 изменение. Да, наистина се въвежда повече гъвкавост в, към хоризонт 200, 2020. Важно е да се следи развитието на, на, на, на развитието на процесите, които ще доведат до конкретни резултати, които вече могат да бъдат обект на, на защита. Но да, определено имаме нужда от гъвкавост, но трябва да, да има и една основна линия, от която да не се отклоняваме при възможност. Говорих 24-то изменение, там има известна оценъчност, отрицателна човек оставя впечатление, че в момента процедурите не са подходящи, това е, не е сполучлива формулировка. Нещо много важно, което бе изтъкнато госпожа Риз. Прехвърлянето обратно в трети клъстър, блок, блок, блока на цифровите въпроси и технологии. Виждаме допълн... взаимно допълняемост между трети клъстър и първи, който е за здравето. Трети клъстър е, се отнася до развиващите се е, технологии и платформи от общ характер. Важно обаче да останат, да се запазят някои елементи тук, защото става въпрос и за прилагането на подобни технологии и платформи. Трябва да адаптираме, да интегрираме, да оптимизираме тяхната употреба във всички конкретни области. И това. И тук имаме предвид, разбира се, всичките иновации, насочени към пациента. Така че бихме искали а, това да остане и в първи клас, да остане в първи кластър. Партньорства, 28 изменение, бихме искали да подчертаем, че е много важно да се е, укрепи е, участието на, на всички заинтересовани страни, е, в това число и финансовото участие. И то финансово, при, при, финансовия принос е много важен тук, а не само така наречения портен принос. Сега по, конкретно по програмата понякога твърде конкретно се определят неща. Например, осмо изменение, там се говори за конкретно, конкретни решения, свързани с морски въпроси, доста подробно разписани. Ние бихме предложили това да се разгледа на техническите, експертните заседания и може да остане нещо, което да остане по-нататък за стратегичното планиране. После кръговата или цикличната економика. Приветстваме това. 14-то изменение. Възвръщаемостта на инвестициите от гледаще на гражданите. Там има доста текстове. Предложиме оползотворяване на платформите и разпространението на резултатите. Да, 35-6 е това. Доста интересни предложения има там. Един въпрос, който е деликатен. 18-то изменение, е, там се назовават, назовава се ракът като заболяване. Ние знаем е, какво е значението на, на, за обществото на, на това заболяване, но а, мисля, че конкретното му отделяне е, може да бъде непродуктивно или контрапродуктивно. Обикновено използваме е, по-общи понятия, като, например, неинфекциозни болести, редки болести. Мисля, че е добре да запазим по-обща формулировка и там. 23-то изменение е, конкретно се споменава СЗО, Световната здравна организация. Не е добра законодателна практика да се включва да се включва позоваване на организация, на която е, нямаме контрол така си връзваме сами ръцете, така да се каже. Така че бихме предложили това да се избегне. И накрая 48 мо изменение а, арктическите изследвания. Това всъщност принадлежи към четвърти кластър, четвърта група. Арктичния, арктическия басейн е в криза, както знаем. Това е свързано с измененията на климата и именно в този контекст трябва да се гледат тези проблеми. Да, много чудесни е, идеи се предлагат от парламента и, и депутатите. И съм убеден, че е, програмата само ще спечели от тях и очакваме с нетърпение и по-нататъчните разисквания. Благодаря. Господин Бушой. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко искам да благодаря на колегите, които взеха думата и на представители на комисията. Искам да благодаря за подкрепата, положителните е, становища. Важно е още веднъж да, да подчертаем, че само малък дял проекти са допустими за финансиране по Хоризонт 2020 година. Но при все това доста успехи са постигнати и трябва да повишим ефективността си. Да, важно е да не дублираме националните приоритети и по отношение на Обединеното кралство. Трябва да изчакаме, за да видим дали страната ще остане част от програмата, защото естествено не само участници от Европейския съюз могат да, да, да кандидатстват за финансиране. Госпожа Риз. По отношение на административния товар, съм подчертал, че въпроса с административното натоварване трябва да се реши да бъдат преодолени тези затруднения. По отношение на бюджета, да, той трябва да бъде увеличен и за това съм предложил това прехвърляне от един кластър в друг. Защото за да се увеличи здравния бюджет, има две решения – първо да се увеличи бюджета на клъстера, но трябва да се увеличи и бюджета на програмата. А това ще е доста трудно и няма да е решение на нашата комисия. Това трябва да бъде обсъдено и с Европейската комисия, тъй като става дума за сериозно увеличение, обвързано и с други програми. Друго решение е да се предостави повече възможност за здравни проекти и да се прехвърли финансирането на здравни програми, свързани с дигитални решения в друг кластър, Така че да се осигури по-висок бюджет за чисто здравните проекти. Но това може да бъде обсъдено. Е, I was in contact with the European Commission. I want to thank them again for, uh, for uh, all the uh, technical За техническа информация, техническата информация, която да ни се предоставя, е, днес ще има техническа среща. Ние ще останем във връзка, доколкото е необходимо. Взех предвид някои забележки, които са смислени Прав сте, че може би някои от измененията навлизат в прекалено много подробности. А, може би има едно предложение, което не трябва да се включи в законодателен текст. Настоявам да има ясно позоваване на рака и най-вече на а, формите на рак а, сред децата. А, може би това трябва да бъде първа мисия може би е, трябва да се допитаме до различни партньори. Може би не можем да навлизаме в подробности, защото все пак текстът е законодателен, но някои приоритети трябва да се дообсъдят и Европейския парламент да реши. Е, ако е, държавите членки приемат, това ще бъде политическия сигнал на програмата. Благодаря още веднъж. Благодаря, госпожо председател. Аз ви благодаря, господин Бушой, е, казва председателката. Е, крайният срок за измененията е 5 септември. Ще гласуваме на 10 или 11 октомври. Последната точка от дневния ред за днес Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката. Е, ще разгледаме проект становище Докладчик е господин Пеха. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Говорим за всеобхватна европейска политика. А, но е трудно да се изключи огромния въпрос за здравните грижи. Според нас е, е, това ще доведе до технологична революция, до социална революция, до економическа революция, до революция в социалното поведение. Това ще доведе и до огромна етична революция. Така че резолюцията не засяга само Европейския съюз, но и целия свят. Е, ние знаем, че е необходим документ, където да се посочи е, е, в каква посока търсим решения и приложение на изкуствения интелект в медицинските технологии, например, е, в програмите за здравни грижи, дори при разработването на нови лекарствени средства. Всичко това вече е добре известно. Роботиката и изкуствения интелект могат да се използват и вече се използват за прецизна хирургия. Това е чудесна технология. Разбира се, че ние тук развиваме нова перспектива предвид застаряването на населението. Необходими са грижи. Грижи и за инвалидите, съобразно недъзи, свързани с застаряването. И тук роботиката трябва да се разглежда от технологичен, но и от етичен аспект – ние е, е, е, трябва да се справим с въпроса как да се занимаем с, с самостоятелен е, е, робот, който се грижи за възрастен човек. Връзката с лекаря, с е, медицинската сестра се променя. Е, дали робота ще прояви е, състрадание, дали ще е, прояви разбиране. За пациента това е огромно предизвикателство. Е, с други думи, трябва да предприемем действия. Действия, според мен, е, е да призовем комисията да разработи план. Не е план за настоящето, но и план за бъдещето защото всички въпроси, свързани с научно-развойната дейност, се развиват много бързо. Вече има самостоятелни автомобили, които се движат по нашите улици е, без шофьори. Има и е, тестове за е, обществена комуникация без човешко участие тя се управлява от специфичен изкуствен интелект. Ние трябва постоянно да наблюдаваме развитието на процесите. Е, динамиката на развитието на изкуствения интелект и на роботиката ще се отрази и на правните процеси. Напоследък ние приехме документ, регламент за е, медицинските устройства. Е, това е робот, който ще се използва в медицината или робота ще замени сестрата. Това медицинско устройство ли или нещо повече? А, това са наскоро приети разпоредби и не знам дали е, вече са усъвременени предвид предизвикателствата, пред които сме изправени. Така че е ясно, е, че е, трябва да създадем експертни групи, трябва да насърчим техните действия и разбира се, е, трябва да упражняваме контрол върху тях и винаги е, е, да имаме предвид кои страни участват в процеса. Не говорим само за инженери или е, за представители на медицинската професия или на биологията. Говорим и за нашите граждани. Е, трябва да е, очертаем и някаква финансова рамка, за да може тази програма да се насочи специално към медицината, да не се прилага хаотично. Естествено, че ще възникнат и правни въпроси ако следите медиите, ще видите че има процеси срещу лекари. Какво ще стане, ако робота допусне грешка спрямо зависимо лице? Кой ще носи отговорността? Това са ни примери за предизвикателства. Просто така едно първо назоваване на някои проблеми, които комисията трябва да има предвид, когато разработва един цялостен план а, а, ако примерно има превод или грешка в превода, аз смя... има грешка в превода, но тя ще бъде отразена, за да може е, текста да бъде по-ясен. Това ще бъде изменение от докладчик. Господин Николашек има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря господин Пеха за това добро е, становище. Е, темата става все по-важна. Е, важността и нараства в геометрична прогресия. Трябва сбито да разработим темата. Трябва да имаме предвид технологичните предизвикателства, предвид изкуствения интелект. Наша отговорност е, е да осъществим добро управление възоснова на е, здрава законодателна рамка с участието на всички партньори и граждани. Много ясно си спомням е, проучване в бългийския град Арлс преди години заедно с колеги видяхме участие на робот по време на хирургическа операция. Робота можеше да оперира по-точно от хирург. Но това се отнася само за конкретни, специфични хирургически интервенции, а не за всички. Но напредъка на технологиите е постоянен и а, когато а, говорим по това становище, трябва да имаме предвид огромния потенциал на роботиката, особено в. А, With an equally important link to the... Тя е много важна за нас, много е важна и за околната среда, и за безопасността. Трябва да е, излечем познания възоснова на цялостен анализ на изкуствения интелект. По този начин е, ще имаме по-добър анализ на здравната система, на опазването на околната среда. Подкрепям стратегията на Европейската комисия, представена през април. Е, по този начин и се засилват инвестициите, е, като се очертават етични граници трябва да има Европейски алианс за изкуствен интелект, възоснова на етични изисквания до края на годината, възоснова на Европейската харта за основните права, както и заедно с Европейската група за наука и нови технологии. Както е посочено в изложението на Европейската група за изкуствен интелект и роботика и за автономни системи. Изключително спешно е да разискваме нравствената отговорност при изкуствения интелект. При така наречената автономна технология – която може да въздейства на новия свят без пряк контрол от е, хората като потребители, в полза на хората или, или във вреда на хората. Та, в този дух аз настоявам Европейския парламент изцяло да се занимае на етническия аспект на човешкото достоинство, свобода, правосъдие, солидарност, демокрация, върховенство на закона, отчетност, сигурност, безопатност, опазване на данните, личен живот и устойчивост. Искам да се спра на точка, която буди все по-голямо безпокойство. Става въпрос за автономните роботи. Някои дискусии дори тук в Европейския парламент се играят с идеята за създаване на специфичен правен статус на автономните роботи. Колеги, ние сме първите, е, които заявяваме, че е, робота е и винаги ще остане просто един обект. Така че отговорността е, трябва да остане у човека, е, като потребител или този, който е, се служи с него. Нека не ставаме трансхуманисти. Имаме предвид колко силно напредват технологиите. Аз съм сигурен, че ще е, ще разработим е, нравствена и етична стратегия за изкуствения интелект, че Европа ще бъде лидер. Очаквам сътрудничество по този въпрос и да е, изготвим конструктивни изменения по проекто становището. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Джентиле. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Няма да повтарям доводите, които бяха наведени във връзка с оценката на качеството на текста в търсене на съгласие по него. Искам само да подчертая колко важен е дебата по тази тема. В настоящето становище ние ще обединим държавите членки, както и обикновените европейци. И по този начин ще сме сигурни, е, че е, даваме един висококачествен отговор – за това как да открием нови области за устойчивост и съвместимост на националните здравни системи. Искам само да посоча, че навлизаме в етап, когато цифрите ще нарастват в, в геометрична прогресия, на хората ще им трябва лечение и технологичните иновации са изключително важни. Населението застарява и има хора с хронични заболявания, има много голям натиск върху здравните системи. И всички държави членки страдат от този проблем. Ето защо Технологичните иновации са необходими, но ние трябва да се отнасяме към тях умно. Аз не смятам, че трябва всичко да предоставим на технологиите, всичко да изоставим на технологиите, без да остане човешкото око и човешката ръка върху нещата. Трябва да има граници, макар това да е една огромна и чудесна възможност. Необходимо е да подкрепяме и промишлеността. Това също е чудесна възможност за инвестиции. Говорим и за възможности е, за работни места за хора, които са е, добре квалифицирани. Имаме предвид е, квалификация в областта на здравните грижи или в областта на превенцията, на лечението трябва да има и решения по мярка в някои случаи. Например, вакцинаци... вакцините. И защо как при набирането на данни по-точно се настройват политическите решения спрямо възрастни хора, примерно, или хора, които живеят Отхвърлени от обществото в нехигиенични условия, при нехигиенични условия, трябва да видим колко би струвало това. Може би е добре да има договорен подход, за да сме сигурни, че чрез договори средствата се разходват целесообразно. Примерно, ролята на технологиите е, в превенциите примерно при лечение на хронични заболявания. Е, не бива да е, забравяме е, публичните разходи, но и отражението върху околната среда, когато, например, се изгарят лекарствени средства трябва да има лекарства, които да напомнят на пациента, че не са си изпили лекарството. Председателката, благодаря, господин Ек има думата. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги и колежки, естествено, ние е, не можем не можем да успорим, че изкуствен интелект и роботиката ще променят бъдещето в много области. В медицината, грижите за възрастни хора, може би и образованието, транспорта. Така че ще трябва изкуственият интелект да промени нашата етика, но Това би било възможно само ако се отнесем отговорно към тази нова технология. Изкуственият интелект е, и роботиката сигурно ще доведат и до непредвидени последици, до непредвидими щети, но те трябва да бъдат съпроводени, сведени до минимум чрез политика на отговорност. И тази революция а, трябва а, да бъде обект на политически контрол и аз мисля, че нашето общество ще се възползва в максимална степен от този технологичен напредък, ако се справи с, с предизвикателства, като например борбата срещу фалшиви новини в медиите, посегателствата върху личния живот, задълбочаването на неравенствата между богати и бедни, между регионите на света. И според мен ясно и строго регламентиране е, е абсолютно необходимо, за да се избегнат тези е, непредвидени щети. Е, трябва е, да се отчитат всички възможности на изкуствения интелект. Радвам се е, на сътрудничество с колегите. Е, Темата е много интересна, макар и е, да не е, е част от моята специалност Европейския парламент. Eh, е, да, благодаря, госпожо председател. За разлика от това, което каза моя колега, аз мисля, че тази тема трябва да бъде ключова в парламентарната дискусия. Ние сме представители на обществото, на европейското общество, а това е ключов елемент в развитието на нашите общества. Тази технологична промяна трябва да бъде в услуга на хората Имам предвид е, тяхното здраве, но това се отнася до всички области на обществения живот. Това е, е един шанс за е, по-голямо сближаване, за борба срещу неравенствата, за сближаване между хората и между регионите. Трябва да утвърдим един модел на цифрова економика, която отговаря на нашите европейски ценности, на начина ни на живот, на приоритетите ни, на идеалите ни като европейци. И има технологично, економическо и етично развитие. Това вече беше казано. Поисках думата, защото съм докладчик в сянка на програмата Цифрова Европа и искам да уточня, че тази програма, която предвижда е, повече от 2 е, е, милиарда инвестиции, значителна част от която е отредена за изкуствения интелект. Това е много важно за Европейски съюз и за гражданите и трябва да работим много ефективно. Ще в свържем тази инициатива с програмата Цифрова Европа, с, с съответните ресурси по Хоризонт Европа, за да е, се възползваме от тези промени, за да решим проблемите, пред които ще бъдем изправени. Председателката благодаря. Ако не, господин е, Хейкила има думата. Благодаря. Аз, представ... Аз съм представител на Европейската комисия, отдела изкуствен интелект и роботика. Благодаря на комисията на Европейския парламент за това проекто становище. Там са посочени много, много важни точки. Според комисията тези въпроси са важни и трябва да се отнесем сериозно към тях много от е, посоченото в е, проекто становището е, съответства на настоящето мислене на Европейската комисия, както беше отразено в комуникето Изкуствения интелект за Европа, прието на 25 април тази година. Искам само да посоча един пример. Нарастващото финансиране за тази технология. Това е много важно е, Преждеговорище вече посочиха защо. Целият въпрос за технологиите и за бъдещето ще се отразяват в много по-голяма степен върху нашия живот, върху работата ни, върху различни аспекти на живота ни. Важни са правните, етичните въпроси, като например кой носи отговорността, въпросите свързани с развитието на технологията и последиците от това. Всичко това е важно – на практика ключът за подхода на комисията, както ние вече сме го изложили, е подхода да бъде холистичен, което означава европейски подход, който се разграничава от това, което се прави в Азия, например, или в Съединените щати. Много е важно да разберем, че Онова, което ни е, отличава в Европа, че ще се отнесем сериозно и към нетехнологичните аспекти. Така че нашата инициатива съдържа не само технологични аспекти, но има и три стълба, които са нетехнологични. технологични Спираме се на това как да се подготвим за социално-економическите промени, които ще е, е, бъдат последица от тези технологии, но също така и правния и технологичен аспект е, на тези технологии. Искаме да има европейска екосистема за изкуствения интелект и в настоящата рамка Хоризонт 2020 това е включено, но трябва да се включи и в следващата многогодишна финансова рамка, в цифрова Европа, в хоризонт Европа. Трябва да има европейски подход за силна европейска екосистема, е, специфични мерки за платформата за изкуствения интелект. Вече се работи по тях, но също така се работи по експериментирането, по тестването е, на някои библиотеки. Е, това са само мерки, само примери за това, че искаме да има ясна европейска екосистема за изкуствен интелект. Едновременно с това е важно да наблюдаваме развитието на тази технология, да имаме предвид това развитие, за да преценим доколко настоящо законодателство се прилага към нея, да се види доколко то отговаря на целите, в каква степен трябва да се преразгледа. Приемаме този подход, отблизо наблюдаваме развитието на технологията, искаме да разберем как се развива тя, за да видим кога и къде са необходими промени. Ние искаме да имаме подход, който да бъде от полза за хората и от обществото като цяло. Това е европейско бъдеще има някои конкретни мерки, е, работата по тях продължава и лично аз искам да кажа, че по правния аспект създаваме е, група от експерти, е, някои от тях ще ни предложат основни насоки, а други ще направят препоръки за политиката и инвестициите в тази област. И първия проект трябва да бъде готов до края на годината и по пълна версия до края на годината. В тази група от експерти са представени е, различни партньори, промишлени академии, гражданско общество, държавите членки. Има 52 члена. Ние искаме да има добро представителство в тази експертна група на високо ниво. Е, тя работи съвместно и с така наречения Алианс на изкуствен интелект, AI Alliance. Това е широк форум онлайн, където е, се води дискусия е, между 1300 е, експерта и всеки може да се включи в тази платформа, да участва в дискусиите по изкуствения интелект тя ще работи и е, с е, групата на високо равнище от експерти. Е, по отговорността също има експертна група, която работи по въпроса за отговорността. В нашето комунике ние сме посочили, че ще има по-цялостен подход върху отговорността, предизвикателствата, последиците е, от тези технологии следващата година. Това това са някои от конкретните мерки. Искаме да сме сигурни, че има европейски подход към изкуствения интелект и всичко, което беше казано днес, съвсем ясно отразява възгледите и на комисията. Е, които ние сме отразили и в е, това комунике. Има ясно искане за отговорен подход към изкуствения интелект. Виждате това в работата ни в международен план. Виждаме, че има искане не само от гражданите, но и от, а, е, а, и от предприятията да се вземе предвид човешкия аспект, риска, от тази технология. Не трябва да пренебрегваме бъдещото развитие. Ние не можем просто да създаваме технология в нова среда. Ако има околна среда на доверие, това ще бъде от полза за всички и по този начин европейците ще се възползват в максимална степен от тази технология дългосрочно. И накрая държавите членки участват в работата ни и до края на годината ще разработим документ с тяхно участие. Всички държави членки се позовават на декларация, която беше подписана от първоначалните 24 е, държави. Сега тя е подписана от всички държави членки. Така че имаме широка подкрепа от страна на държавите членки. Нещо, което е очевидно. Здравето, това е важна област на приложение, обещаваща област, но всички правни въпроси трябва да бъдат е, разгледани много сериозно. Председателката благодаря. Е, докладчика. E, bardzo dziękuję kolegom за e, odniesienie się do tego raportu. Ja rozumiem. Благодаря, искам да благодаря на всички колеги за коментарите. Давам си сметка, че становището е кратко, но такава е процедурата. А, искам да благодаря и на комисията за, за инициативността е, и за това, че оценява потенциала на е, изкуствения интелект. Знаем, че изкуственият интелект навлиза във всичките аспекти на живота ни. Но е много важно да гарантираме сигурността и безопасността и защитата в това отношение за бъдеще. Като гражданин, като евродепутат, имам известни тревоги, разбира се, защото аз съм гледан в едно време, когато нещата бяха по-човешки. Имаше повече човешко участие. Надяваме се, че, надявам се, че няма да се стигне до дехуманизация в обществото ни. Благодаря ви. Благодаря. На всички за, за участието в дебатите крайния срок за изменение 6 е септември Гласуваме ноември. Благодаря ви и приятна обедна почивка. Следващата среща, следващата в Страсбург 10 септември.